Like to... Скъпи колеги, ако бъдете така добре да вземете места, да започнем. По отношение на дневния ред, е, точка 4 е обмяна на мнение по е, резолюцията на господин е, Бони, инструмента за европейски ценности в подкреп на граждан, организации на гражданското общество, които подкрепят демокрацията, законността и основните ценности. Да започнем с тази точка веднага след е, господин Тимерманс. Така че, ако нямате възражение, да приемем с измененията дневния ред. Няма да имате превод на хрватски, датски, латвийски, малтийски и гелик днес – и добре дошли на всички, които сте тук. 19.30 в Страсбург понеделник. Започваме с структурирания диалог е, с господин Франк Тимърманс, първи заместник председател на Европейската комисия. Така, че технически той е тук, за да обсъдим изпълнението на работната програма за 2017 и е, приоритетите за 2018. Но, е, както знаете, колеги, е, по отношение на случващото се в Польша, Малта и напослед, последно в Словакия, се създават доста така чувствителни теми и затова искаме да чуем господин комисаря, да чуем неговото мнение по тези по, по положението в тези страни и след това ще дам думата за дебат. Имаме предостатъчно време за дебата до 21 часа. Нека да чуем първо какво ще ни каже господин заместник председателя на комисията? Добре дошъл, Франс, заповядай. Благодаря. Ако ми дадете една секунда, моля, преди да започна с темата по дневния ни ред, уважаеми депутати, да ми отделите една а, минута да кажа следното. Следа съвсем отблизо какво каза днес Тереза Мей в е, Камерата на представителите за нападението с е, е, нерве, газ в Обединеното кралство. Ясно е от нейните думи, че е, е определено вида на веществото, което е използвано за нападение на тези двама граждани в Обединеното кралство. Това вещество, невропалеритичен газ, е забранен за употреба в Европейския съюз е, и то се произвежда в Русия. Госпожа Мей иска разяснение от руските власти дали е, това е вещество, което е било загубено някъде или съвсем целенасочено е било използвано. Изказвам пълната си солидарност с британското правителство в този случай. Ние определено трябва да застанем зад основните правила, права и свободи. Трябва да застанем зад нашите граждани и техните тяхната сигурност. Е, в е, момента Обединеното кралство е, е в така част от Европейския съюз, случващото се идва от страна, която има проблеми с основните права и виждаме посегателства над предатели зад граница. Мисля, че имаме много какво да обсъдим в този смисъл. Нека да е, останем заедно, да имаме ясна визия и да изразим ясно солидарността си с британския народ и с британското правителство в тези трудни за тях времена. Нека да кажа също така колко съм благодарен и колко много уважавам вашата комисия, не само за многото работа, но и за вашия ангажимент за това да направите съюза такъв какъвто е. Ние за това сме тези, които сме. И няма по-истинска кауза. За съжаление, е, живеем във времена, в които трябва да заемаме ясни позиции, да, по, да покажеме е, твърдост. Ще говоря за законността за Полша, за Малта, за Румъния, за Словакия. И накрая, естествено, ще съм готов да отговоря и на вашите въпроси. Първо, малко коментари за върховенство на закона по принцип. И в нашата програма за 2018 ще представиме инициативи за засилване на върховенството на закона. Парламента излезе с резолюция през октомври 2016 година и ние ще вземем предвид. В е, дебата става ясно, че нещата се обръщат. Е, за върховенството на закона преди няколко години е, много не се налагаше да се говори, докато сега разговаряме по тези теми, така както говориме и за финансови въпроси, и за рибовътство. Но нека да подчертая положителните неща. Всъщност, е, признак на сила е, че можем да дискутираме тези неща тук, в, в е, парламента, в комисията, а вече и в е, съвета, където страните не заобикалят своята отговорност. Затова започваме и да, да разглеждаме е, случаи по член 2. Искаме да си отговорим на въпроса в какъв съюз искаме да живеем, с което стигам до е, темата Полша. Благодаря на вашата комисия за силния ви ангажимент за подкрепа на върховенството на закона в Полша. Естествено, е, в последните две години никак не беше лесно. Но мога с гордост да заявя, че заедно с е, председателят Юнкер и всички останали комисари работихме много, за да е, изкажеме притесненията си за Польша и да я поканиме на масата, за да извърши, проведем един истински диалог. И идеята, която се прокрадва в полската преса, че има разделение в комисията между мен и председателя Юнкер, нека да кажа ясно – на журналистите. Не искам да ви разочаровам. Ние с Юнкер мислим абсолютно по един и същи начин и се борим абсолютно за едни и същи ценности. Винаги бяхме с протегната ръка към Польша, от тази ръка остава протегната, но в края на краищата трябваше да поемем а, отговорност, за да задействаме член 7.1. Целта не е да налагаме цен, а, санкции, но ние сме пазители на договорите и идва момент, в който трябва да теглим чертата. Парламента ни е подкрепил винаги в усилията да поддържаме върховенството на закон. На 1 март той получи подкрепа от политическите групи. Посланието е ясно. В Польша има сериозно нарушаване на върховенството на закона и това трябва да бъде разгледано възможно най-скоро. Решението да се задейства член 7 демено е придружено и с препоръка на комисията Полша да реши и съответните проблеми в рамките на 3 месеца. Изредени са стъпките, които полските власти могат да предприемат в такъв смисъл. Комисията счита, че полските власти трябва да се занимаят с пет основни момента. Ще ги изброя. Това го направих и миналата седмица в пленарна зала, но съвсем разбираемо мнозина от вас не бяха там тогава, затова ще повторя. Първо, публикуване на трите присъди които на Конституционния съд, които не са били публикувани, оповестени. Никой, е, никое правителство не може да решава кои е, решения на съда е, ще се появят в Държавен вестник, особено когато те влизат в сила след като бъдат публикувани. И ако е направена някаква грешка в дадено съдилище, другите съдилища трябва да са в, в състояние да я коригират, не правителството. Трябва да се коригира и начина за избиране и назначаване на съдиите в Конституционния съд. Освен това, изменението на закона за Върховния съд, свързан с състава на съда, при което е, в момента 40% от функциониращите съдии в момента ще бъдат принудени да напуснат, би следвало да бъдат е, отменени. Освен това е, е много странна така наречената извънредна процедура за обжалване, за която ще може да е, преследва съди на основания на социална справедливост с 20 годишна давност. Нека да е, упомена и Венецианската комисия в такъв смисъл. Вие можете да е, се позовете на нея в този смисъл. Освен това, обикновените е, е, съдилища и назначенията на съдиите там, включително техните правомощия, а също и произволните е, решения, трябва да бъдат отменени. Освен това, Националният е, съдебен съвет, който прекрати мандата на е, определени съдии, трябва да бъде отменено това решение и следва там да се назначават съди, а не политици. Освен това, комисията ще изправи и Полша пред Европейския съд за нарушаване на е, върховенството на закона. В такъв смисъл искам да обърна внимание на решение на съда от 27 е, февруари от, е, от дело 64-16. Цитират се съответните членове, по които се е, изисква независимостта на съдебната власт. Ние разглеждаме много внимателно това решение на съда, което ще е основа за нашия диалог. Много интересно решение и ви предлагам и вие да го разгледате. Освен това, е, през януари тази година обмяната на мнение между комисията и полските власти продължи и тя ще продължава на различни нива. Миналата седмица аз и е, господин Юнкер се срещнахме с премиера господин Муравецки, също се срещнахме и с техния външен министр и е, се оговорихме, че диалога ще продължи в Брюксел. Комисар Юрова също се срещна с външния министр на Польша. Имаше срещи на техническо ниво, в е, добра, откровена атмосфера. Тоест диалог има, но е, трябва да има и конкретни резултати от него. Затова работим в момента. Уверяваме ви, че комисията регулярно ще уведомява пред, е, парламента за това, което е постигнато и се Надявам, че мога да разчитам на вашата ценна подкрепа, така както съм го правил и до сега. С вас ще работим заедно по този проблем, защото така се засилва и позицията на комисията и се засилва и ролята на, на ангажимента на съвета, за което съм ви много благороден. Преди да започна с коментарите за, мол, за Малта, нека да коментирам малко и убийството на разследващия журналист в Словакия. Комисията отделя огромно значение на свободата на медиите. И убийствата и заплахи над журналисти нямат място в една демокрация. Комисията осъжда много силно убийството на разследващия е, журналист от Словакия и убийството на Дафне Горана Калития в е, Малта. Ние сме абсолютно е, шокирани, цялата европейска общност, искам да кажа хората в Европа, обществото. Не очакваме подобни неща да се случват в Европейския съюз. Това е начин да се заплашват журналистите, да се затруднява тяхната работа. Нека не се лъжеме. Това е удар по върховенството на закона. След случващото се в Малта, ние казахме, че очакваме а, пространно разследване на убийството на Дафна Гаро Галиция. Също така настояваме съответните власти да продължат с разследването, докато се стигне до удовлетворително решение и, се, е, и победи е, справедливостта. Същото се отнася за Словакия. Не може да остави, нито един камък не трябва да бъде оставен необърнат, преди да приключим с тези случаи. Трябва да се има предвид, че трябва да бъде осъден не само този, който е дръпнал спусъка, но и този, който е изпратил, този, който е дръпнал спусъка. И това въжи и за Малта, както въжи и за Словакия. Трябва да се разследват тези убийства до края, ако това е нещо свързано с действията на октопода, трябва да се предприемат крути мерки. Що се отнася до Малта, вземам предвид факта, че вече сте обсъдили темата с колегата комисаря Юрова, която отговаря за тези теми. Комисията приема доклада след посещението на мисията на Европейския парламент в Малта миналата година, ръководена от госпожа Гомеш. Взехме предвид всичко, което сте записали, следим напредъка по всички области, които попадат в нашите правомощи и настояваме за ефективно приложение на правото на Европейския съюз. Настояваме малтийските власти да продължат да се борят за постигане на резултати. И е, приветствам е, съобщението на министра на правосъдието на Малта, че Малта е, скоро ще даде официално съобщение за желанието си да се присъедини към Европейската прокуратура. Мисля, че това е правилен избор. Но не искам да спирам до тук. Малтийските власти трябва да продължат да се борят за разрешаване на нещата във всички области. Трябва да се работи бързо, ефективно, прозрачно, за да може да се възстанови доверието във властите в тази страна в международен план. Що се отнася до мерките за борба срещу изпирането на пари, ораторът чете прекалено бързо, за да може да бъде превеждан точно. Много съжаляваме рамката на Европейския съюз за борба срещу изпирането на пари се променя в момента и комисията се опитва да анализира начина по който да транспонира новите правила. В Малта се е, транспонира директивата, но тя трябваше да е транспонирана преди 26 юни миналата година. Разпоредбите, с които Малта я транспонира, по-настоящем са предмет на оценка, но комисията трябва да се погрижи и те също така да се прилагат, а не само да са буква в закона. Изисква се анализ на оперативните и техническите аспекти, както и на правните аспекти. Заключенията на оценката е, е, показват, че няма системни нарушения на рамката и на структурирането на институциите. Но по отношение на приложението на правилата от компетентните органи има още какво да се желае. Също е много важно е, обществеността да има вяра в съответните компетентни органи, че прилагат тези разпоредби. Затова е необходимо да продължи диалога с малтийските власти. Европейският банков орган трябва да е, е получил искан от комисията да направи оценка на регулаторните органи в Малта и тяхното действие по отношение на надзора, вземайки предвид е, е, липсата на действия срещу две банки, които продължават да предоставят услуги в Европейския съюз. Комисията ще проследи режима на Малта за борба срещу изпирането на пари. И институциите на съвета на Европа са крайно полезни като наши партньори в тази борба. Що се отнася до програмата на Малта за предоставяне на гражданство, на едри инвеститори, комисията ще направи оценка на този тип схеми на национално равнище, ще разгледа практиките и ще предостави насоки на държавите членки. Работи се по подготовка на доклада за 2018 година на оценката за, за оценка за схемите за инвестиции. Е, резолюцията на парламента от 14 е, декември миналата година за върховството на закона в Малта и резултатите от посещението е, на, ком... на делегацията от Либе и Пана в Малта повдигнаха важни въпроси и демонстрират ангажимента на парламента. За нас е много важно, че имаме тази подкрепа от парламента. Това улеснява нашата работа. Държавите членки трябва да използват своите прерогативи по отношение на гражданството спрямо международното право и в е, тясно и е, добросъвестно сътрудничество с другите държави членки. Гражданството се предполага да бъде предоставено възоснова на действителна връзка между Дадено на лице и съответната страна. Обикновено такава връзка е тясно свързана с определен период на пребиваване. През януари 2014 година комисията одобри мерките в Малта, но с условие да бъде демонстрирана тясна връзка с страната и определен период на пребиваване. Комисията продължава да следи въпроса. По отношение на корупцията също комисията е, е тясно ангажирана и е, работи за това в контекста на Европейското полугодие за економическо управление. Доклада за Малта от миналата седмица е свързан и включва и а, раздел за борбата срещу корупцията. Корупцията е оценена като сериозен проблем пред, проблем пред осъществяването на стопанска дейност в Малта. Затова комисията ще продължи да следи темата, която за комисията е приоритетна. Насърчаваме малтийските власти действително да направят така, че малката да се присъедини към Европейската прокуратура. Сега за Румъния. На 1 март бях в Румъния, за да в Букурещ, за да разговарям е, за на следващите стъпки по механизма за сътрудничество и проверка. Е, обсъдихме как да преодолем настоящите предизвикателства, свързани с съдебната реформа. Настояваме реформите е, да се върнат обратно към един добър темп на приложение. Аз съм предпазливо оптимистичен но има някои трудности. Особено ако се има предвид голямото а, разделение на позициите, политиците от една страна и магистратите от другата. Ако сравним този механизъм с маратон, Румъния е на последната права и е важно да продължи да тича и то да тича в правилната посока, а не да тича обратно не може да се връща назад, когато е толкова близо до финиша. Нашата отговорност е да помогнем, но отговорността за приложението е на румънците. Жан-Клод Юнкер ясно заяви своето желание да сложи край на приложението на механизма до края на мандата на тази комисия. Но това не е крайен срок. Той може да се постигне само единствено, ако препоръките бъдат изпълнени. Това е възможно, но е, изисква съответните страни да продължат да работят с не по-малка целенасоченост. Необходима ни е, е лоялност и сътрудничество от страна на румънските институции. Трябва да се използват експертните познания, идващи от Венецианската комисия и от други експерти. И в заключение – върховенството на закона и уважението към институциите не е достатъчно да са разписани като правила. Става дума за политическа култура. И ако има кампании за злепоставяне на институции и на съди, това е лошо за върховенството на закона. Финансиране на билбордове, на които пише, че съдии са корумпирани или комунисти, това също е лошо за върховството на закон. Същевременно е, и съдът не може да, да преследва законодателната власт. Е, става дума разделение на властите. Върховенството на закона трябва да се култивира. Това става чрез образование. И, както казах и в началото, ние сме по-уязвими, отколкото си мислим. Изграденото от нас не е неразрушимо. Също времено можем да сме и по-силни, отколкото понякога си мислим, е, особено ако смело заявим позицията си в подкрепа на върховството на закон в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Нека сега веднага пристъпим към изказванията на колегите. Всички присъстващи тук искат да вземат думата, затова моля ограничавайте се в рамките по на две минути. Ако накрая ни остане още време, можем да проведем още един кръг. Наистина, Предстои да обсъдим много въпроси, тъй като се спряхме до сега и върху немалко държави. Думата има госпожа Мецола от НП. Благодаря, Клод. Благодаря, господин заместник председател Тимерманс, за ясните думи, и за убедеността ви. Независимо от това какво мислят правителствените ръководители в някои държави членки, демокрацията не е тирания на мнозинството. При в рамките на една демокрация мнозинството управлява, като се гарантират и правата на мълцинствата. Корупцията комбинирана с безнаказаност – е в разрез с върховенството на закона. Ако искаме да се преборим с нея, съдебната власт трябва да е не се влияе от политиката, както на хартия, така и на практика. Трябва също така да се защитава и свободата на медиите и на словото. Затова и отстоявам основните права на хората в Малта, Румъния, Полша, Словакия и във всички държави членки. Дафне Карлана, Галиция и Ян Кучияк са двама журналисти, които бяха убити в рамките на пет месеца. Ян Куцияк разследваше въздействието на мафията върху политиката в страната си. Дафне Каруана Галиция също провеждаше разследвания за корупция. Убийството на тези двама журналисти показва, че трябва спешно да предприемем действия. Има разминаване явно между правата, които очакват гражданите за себе си и механизмите, които са в сила за опазването на тези права. Затова смятаме, че трябва да има общо европейски механизъм за върховенството на закона, демокрацията и основните права на гражданите във всички държави членки. По този механизъм трябва да има мерки, които да предпазват от сплашване журналисти и НПО, да предотвратяват завеждането на съдебни производства срещу тях. Може в рамките на този механизъм да се правят оценки на отделни държави и членки и да се отправят към тях индивидуални препоръки. Тази идея не е нищо ново. Ако се въведе този механизъм, всяка държава ще е обект на едно и също ниво на контрол от страна на независим екип от експерти не проявяваме интерес към това да сочим с пръст определени държави. Искаме да променим системата като цяло. Това е нашата позиция. Благодаря още веднъж за ясния ангажимент, който поемате. Има ли някакъв график в рамките на който може да се приеме този механизъм? Можете да разчитате на пълната ни подкрепа. Госпожа Биргит Зипел, благодаря. Няма никакво съмнение, че Независимите, критично настроени, разследващи медии са изключително важни за демокрацията и върховенството на закона в рамките на много кратък период от време двама разследващи журналисти, работили по случаи на корупция, на връзки между престъпния свят и политици, бяха убити. И това е много тревожно за всички нас в Европейския съюз. Добре е, че всички заедно в съответните страни, както и на общо европейско равнище, се опитваме да установим какви са фактите. Трябва да установим фактите, за да сме и наясно какво можем да предприемем, за да се справим с проблемите. Много се радвам, че министърът на вътрешните работи на Словакия подаде оставка, така той пое морална и политическа отговорност. Едно такова действие, разбира се, не е достатъчно. Трябва да продължим да работим за установяването на фактите. Една от причините за онова, на което станахме свидетели миналия месец, може би е била корупцията. Това означава, че трябва категорично да се борим срещу корупцията във всички държави членки. Какво можем да направим, за да подпомогнем разследващите действия в Малта или Словакия? Трябва да предприемем действия във връзка с това. Трябва да направим нещо, и по въпроса с корупцията в Унгария. Трябва да се запитаме какво можем да направим, за да спрем корупцията и там, да окажем въздействие и върху правителството, за да се бори то срещу корупцията. Би ли се присъединила Европейската комисия към искането за промяна на разпоредбите за европейския бюджет? Бихте ли подкрепили предвиждането на условия за финансирането на определени държави членки от европейските фондове? Няколко думи за Полша. Радвам се, че комисията започна процеса по член 7, параграф 1. Да се надяваме, че никога няма да бъде задействана процедурата по член 7, параграф 2. До момента полското правителство или съветът не са застанали на ясна позиция. Не знам дали вие нямате някаква информация. Мислите ли, че до края на месеца ще получите някаква подкрепа. Но да оставим на страна процедурата по член 7. Нека си припомним и законодателния текст, по който бе взето решение през декември 2016 година. Става дума за отнемането на пенсионни права на бивши военни в страната. Какво е мнението на комисията по този въпрос? Благодаря. Моля да се вмествате в рамките поне две минути. От името на ЕКАРЕ, господин Юрек. Благодаря, господин председател. Първо, Благодаря на господин Тимерманс. Благодаря му, че се отзова на поканата ни. Казахте, че ще имаме възможност за по-общи разисквания, че няма да се съсредоточаваме само върху отделни държави. Радвам се, че днес провеждаме точно такива по-общи дискусии. Ще се спра върху някои от моментите, които упоменахте. Преди време ви попитах какво мислите за закона за ефтаназията в Холандия. Имаше публикация в пресата за жена, която е била умъртвена въпреки личната й воля. Зададох въпрос на комисията във връзка с това. Получих много кратък отговор. Всъщност, изпратих въпроса си до вас, получих отговор, в който бе посочено, че Европейската комисия не се занимава с евтаназията. Но аз нямах предвид конкретно евтаназията. Имах предвид правата на човека, на един конкретен човек, на тази конкретна жена, която е била умъртвена против волята си. Готов ли сте да обсъждате подобни въпроси? Преди време казахте, че в случая става дума за фалшива новина, но това не е фалшива новина, според мен. Каква е вашата позиция по въпроса? Преди време ви зададох въпроси за това какво мислите за един френски закон, според който може да бъде наложено наказание две години лишаване от свобода в резултат от оказване на морален натиск. Става дума за по-общи въпроси от морално естество. Искам от вас да застанете на някаква позиция. Така ще покажете, че сте обективен. Не дайте да твърдите, че ние сме против Европа. Просто критикуваме онези европейски политики, които не приемаме. Не мислете, че ние сме против конкретни елементи на политиката. Ние разчитаме на вашата добра воля. Mrs. Wickstrom for Aldi, please. Thank you very much, and thank you, uh, Vice President. Благодаря, благодаря ви, господин Тимерманс, че се отзовахте на поканата ни. Изключително важна е темата, която обсъждаме днес. Високо оценявам нещо, което казахте, именно, че върховенството на закона е и възможност за налагането на определена култура продължение на много време се съсредоточавахме само върху опазването на върховенството на закона. Но мисля, че още преди много време трябваше да работим за установяването на култура, почиваща на върховенството на закона. Ако го бяхме направили, нямаше да бъдат убити журналистката в Малта и журналистът в Словакия. Много е тревожно положението в момента. Сега по-скоро обръщаме внимание на Полша по очевидни причини. Без задейства на процедурата по член 7 срещу Полша. Сега се очаква полското правителство да излезе с официално становище. Крайният срок за това е 20 март. Би ми се искало да знам какво смятате да предприемете междувременно. Бихте ли искали да споделите с нас какво се предприема в момента? Аз лично съм дълбоко убедена, че ако преди няколко години бяхме предприели действия спрямо Унгария, то Полша може би нямаше така явно да копира действията на Унгария сега. Много е важно да се сложи край на тези жестокости. Не става дума само за потъпкването на принципите на върховенството на закона. Трябва да има някакъв компромис, нещо средно между бездействието и възможно най-крайните и крути мерки. Има подкрепа в парламента за такъв междинен вариант. Може би това е една възможност. Възможност да се избегнат подобни ситуации в други държави членки. Знам, че вие не сте особено за подобен вариант. Биргит каза, че може да се обвърже с условия финансирането от европейските фондове. Може като условие да се предвиди спазването на принципите на правовата държава. Какво смятате вие за това предложение? Възможност ли е то, според вас? Госпожа Ернст от името на ГУЕ. Благодаря. Господин комисар, напълно съм съгласна с това, което казахте, но като ви слуша, човек си дава сметка за това, докъде е стигнала Европа. Всичко това, което казахте е вярно. Изброихте поредица от нарушения на европейското законодателство и слушайки ви се, запитах докъде стигнахме колко процента от работата на комисията в момента се състои в това да изисква от държавите членки да спазват европейското законодателство. Интересен и провокиращ въпрос. Договорите в варианта си, в който се предлага, прилагат в момента, достатъчни ли са? Достатъчен ли е член достатъчен ли ще бъде в бъдеще, когато ще трябва да се задейства комисията в някоя друга държава членка? не би ли трябвало да се изменят договорите? Германската канцлерка предложи да не се изменят договорите, а вместо това да се работи по линия на европейските фондове, да се спира финансирането по тях, когато определени държави не спазват поетите от тях ангажименти, например не приемат бежанци. Какво смятате вие по въпрос? Второ, като че професията на журналиста се нареди сред една от най-опасните професии по света. Виждаме какво се случи в Малта и Словакия. Имаме повод за опасения в момента. По въпроса за случилото се в Малта и Словакия? Настоявала ли е комисията действително за провеждането на независими разследвания? Трето, ме това, че не казахте нищо за Унгария. Както знаете, Европейският парламент прие много силна резолюция за страната. Много тежки са последиците от закона за НПО в Унгария. Какво е настоящото положение там? Юдит Сархентини от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Прав сте, господин Тимерманс. Прав сте, като казвате, че демокрациите ни са по-уязвими, отколкото смятаме. Но не можем да изправим това, приемайки единствено правила и закони. Трябва да се наложи култура, почиваща на върховенството на закона. Как можем да постигнем това? Дори и вие, когато говорихте за Полша, ни препратихте към Венецианската комисия. И когато трябва да работя тук, например, по доклад за Унгария, трябва да цитирам комисията Ланцароте, Венецианската комисия, комисията по правата на човека към ООН, като че ли европейските институции са лениви, позовават се на други вместо, например, да придават публичност на процедурите за установяване на нарушение. Така обществеността наистина ще знае за какво става въпрос. Като че ли избираме по-лекия път, когато, например, става дума за дискриминация спрямо съди в е, Унгария. В Унгария съдиите се дискриминират по възрастов принцип. Не е ли настъпил сега моментът за Европейския парламент и за Европейската комисия да променят начина си на работа, да проявят откритост, да са честни, да са критични. Съгласна съм с Сесилия Викстрем, която каза, че ако преди няколко години бяхме предприели действия спрямо Унгария, Полша нямаше да копира действията на Унгария. Радвам се, че постигате напредък по отношение на Полша, но ще е необходимо мнозинство от две трети тук в парламента, за да работим по проблеми като тези в Унгария, например. Имам един въпрос към вас. Какво ще се предприеме, ако на 20 март полската страна не даде отговор? Този тримесечен срок вие го наложихте, за да се поддържа динамиката в процеса. Доколкото знам, България не проявява интерес обаче към проявяването на към отбелязването на напредък. Та какво ще се случи от 20 март нататък, ако Польша не даде отговор? Парламентът следи ситуацията. Парламентът в случая ще трябва да даде своето съгласие. Ще се приложи процедурата по даване на съгласие. Господин Бон. Е, бардо dziękuję, panie wiceprzewodniczący. Ще говоря на полски. Благодаря, господин заместник, председател на Европейската комисия. Благодаря за предадената, предоставената информация. Точка едно тук е Полша. И, и нито едно от очакванията, изброени от Европейската комисия, не са изпълнени за сега. И бих казал, че вече е време да се предприемат нови различни действия. Виждаме, е, че в Польша се предприемат и други е, инициативи, които подкопават е, правата на гражданите. Трябва да прочетете внимателно е, така наречената бяла книга, приета там, за да разграничим ясно кое е фалшиви, кои са истински новини. Там се твърди, че в съседната система има предимно представители на старата е, комунистическа система, само че средната възраст на съдиите в Польша е 41 години. После, е, темата за убийството на журналистите, Малата, Словакия. Какво правим от тук нататък? Не можем да говорим за свободи е, и граждански свободи, ако няма свободна журналистика. Затова приканям Европейската комисия да следи много внимателно какво се случва с свободите на журналистите, да направите максимално възможното, за да се изясни е, положението с тези свободи. Не можем да имаме демократично общество без такава свобода а също така и ако няма свобода за пълни действия на неправителствените организации в всяка от нашите страни членки. Сега говорим за възможности за финансиране на подобни НПО на местно ниво. Какво ще се направи по въпроса? Призовавам комисията да подкрепи съответните инициативи. После, Словения, Малта, други страни от частично България, какво се случва? Излиза, че в Европейския съюз има криза. И дебатът трябва да бъде осъществен и то в много, на много широка основа. Моля, придържайте се до ограниченията си е, до две минути. Разбира се, темата е много важна и не мога да ви прекъсвам. Но все пак. Мартина Андерсън сега има думата. Не мога на нея да й кажа да не говори повече от две минути. Благодаря. Аз ще се отклоня от стандартните въпроси на колегите и искам да повдигна една тема, която доста обсъждаме, а именно Брексит в контекста на хартата за основните права. Всички тук сме наясно, че по тази харта се предоставят много три пъти повече права, отколкото в Обединеното кралство. И ние е, поема се ангажименти, че тези права, а, е, е, ние казваме, че те трябва да се прехвърлят в, а, тяхно, в законодателството на Обединеното кралство. Те казват, че няма необходимост от това, защото те съществуват вече в законодателството. Но има примери, примерно в Северна Ирландия, че нещата не седат точно така. Примерно формулировките за равнопоставеност между мъже и жени и други. Британското правителство ясно заяви, че няма да има намаляване на нашите права. Ако това е така, както се твърди, в Северна Ирландия след, към, след 50 години ние няма да можем да отстояваме вече постигнати права. Затова се надяваме да имаме подкрепата на съвета в това отношение, да е сигурно, че нашите права няма да бъдат намалени. И тук става дума не само за Северна Ирландия а и по принцип за прилагането на Хартата за основни права към гражданите на Европейския съюз, които ще живеят в Обединеното кралство, защото ще се създаде парадоксалното положение тези граждани да нямат закрила от фондата за фундаментални права. А британските граждани, които ще живеят в Европейския съюз, ще имат закрила по силата на тази харта. Така че е хартата за основни права трябва да бъде разгледана и да се даде специален статут е, на... Не става дума за Ирландия само да речем да се бориме за, гра... за границата, а да се отстояват и е, основни права. Ако е, хартата е, за основни права не се прилага в е, Северна Ирландия, ние не искаме да се връщаме 50 години назад. Господин комисар, правилно казахте, че заплахите срещу журналисти, убийството на журналисти разгражда законността. Това, което се случи в Словакия с е, възмутителното убийство на младия журналист, е, показва ангажираността и на мафията е, и връзките на хора във властта с, с мафията. Журналистът е разследвал именно това – и аз лично съм обезпокоена какво се случва примерно в Малта. В Малта вече минаха 5 месеца. Добре, ясно е, че съответните обвиняеми имат връзки с мафията, само че въпросът е кой е поръчал убийството. Като че ли в това отношение не, няма никакъв напредък. И в такъв смисъл искам да ви запитам, какво е отношението ви към Малта? Двама членове на правителството, да речем, са уличени в панамските досиета, в други доклади, като абсолютно корумпирани, но те си оставят в е, ръководството на страната. Смятате ли, че това създава доверие и също така репутация на разследването? Комисар Дали, знаете, той се върна в Малта и до, днешен, и до ден днешен няма никакво разследване срещу него, дори е съветник на високо политическо ниво. Много, много странно. Говори се и какво се прави там с приватизация supply of oil from Azerbaijan, sales of visas, not to mention the IAP, sales of visas, short terms. Знаем и проблемите с визите, криптовалутите, хазарта по интернет. какво е мнението ви? Какво прави комисията по тези въпроси? После банката Пилатес. как е получила тази банка разрешение, след като е ясно, че е свързана с пране на пари, връзки с Иран и така нататък. И ако мога да кажа в заключение, според мен Европейския семестър не е мястото, където трябва да се повдигат темите за корупция – ние трябва да свършим тази тема с върховенството на закона и съответно отпускането на средства. Е, Барбара Качинска. Благодаря, господин председател. Мога да кажа, че съм съгласна с колегите, които упоменаха, че институциите на Европейския съюз трябва да проявяват повече смелост при налагане на върховенството на закона, при дефинирането на това какво разбираме под върховенство на закона и политическа корупция. И а, сега ясно виждаме как е, дисциплината на работещите в законодателната система обслужва е, други интереси. Надявам се е, в Полша всичко да се развие по конституционен ред и да няма посегателства срещу съдиите. Много са оценките на истините и неистините, но аз лично считам, че Европейската, Европейския съюз като институция трябва да сложи акцент върху тези явления. Не Венецианската комисия. Европейските институции имат права да изискват изпълнението на всички законни разпоредби за спазване на човешките е, права и нашите ценности. Това трябва да бъде отправното положение. Положението в Полша в никакъв случай не се е подобрило от последния път, когато го обсъждахме. И ако премиера на Полша твърди, че Полша вече не е демократична страна, а, национално демократична страна, това означава, че просто отстъпваме от основните принципи на Европейския съюз. Подобен подход е много опасен. Той може да се пренесе и в други страни членки. И в най-добри интереси на Европейския съюз е да се направи така, че Европейския комисия и Европейския парламент да започнат да работят включително и по дефиниция за върховенство на закона и корупция. Е, и в такъв смисъл и политическа корупция. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин комисар. Не може. Няма как да изкажеме колко много ви подкрепяме по всички теми, които засегнахте. Благодаря, че се срещате отново с нас. Ние оценяваме изключително много вашата готовност да коментирате тези неща. Всичко тук, което бе казано, се отнася до Полша, Малта и Словакия и става дума до това, че се е стигнало до един кръстопът, който не е свързан само с структурни проблеми по вашето портфолио. Просто наблюдаваме едно разграждане на основните права и на върховенството на закона, на качеството на самата демокрация. И това разграждане се причинява от е, твърде големия отстъп в, в вземането на позиция от страна на Европа. Разработването на работната програма на комисията за 2018 не мислите ли, че това е последния шанс, последната година от мандата на Европейския парламент, когато имаме все още шанс да направим нещо? Всичкието законодателство, което е във вашия ресор, ние го подаваме в съвета, но то се блокира от съвета. Кодекс за бежанци, за предоставяне на политическа закрила и така нататък. А смятате ли, че ще успее да се, успеете да прокарате това законодателство? Може ли да сполити, споделите вашето мнение по тези толкова важни теми? Пак повтарям, изключително много ви подкрепяме. А за Полша, доколко може. Е, да се ангажира парламента в прилагането на член 7.1 е ясно, но какво става по прилагането на член 7 алинея 2? Ще има ли Европейския парламент възможност да гласува по проблема с Польша? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, eh, señor Timmermans, usted sabe que aquí le apreciamos mucho. Благодаря. Господин Тимерманс, ние много ви обичаме в нашата комисия, но Независимо от вашите изказвания за убийството на бившия руски разузнавач, т.е. отравянето му в Обединеното кралство, не смятате ли, че малко са наивни вашите думи? Сега те са идентифицирали невропаралитичния газ. Не смятате ли, че така трябва да има малко по-ясна, по-твърда позиция по въпроса? Аз много ясно казах, че цитирам декларацията на Тереза Мей пред парламента. Нямам причина да се съмнявам в нейните думи, просто изказах подкрепа на британския народ и е, правителството моля да не се оказва е, неразбрано. Да, разбираме, че вие подкрепяте думите на госпожа Мей, но подходът е много наивен, идеалистичен. Тук е, изглежда, че това, което се е случило, е просто е, инцидент. И така го казвам с, най- с най-добри чувства. Очевидно, тук има а, така, много характерни е, черти на случването се. Ние ви оценяваме много високо. Нашия парламент настоява да се създаде е, един механизъм за член 7, защото все по-често се случва в отделни страни да нарушават, да поставят под въпрос основни елементи от демокрацията в нашия съюз. Отдавна настояваме да се създаде един подобен механизъм. Е, ако има такива механизми, те не се прилагат. Освен това, По отношение на съдиите в Польша, към тях се упражнява натиск, заплахи за постовете им. И това е много сериозна заплаха. Надявам се, че го разбирате. Какво ще направите, е моят въпрос. Аз идвам от европейска страна, където са се извършвали в времето преследвания е, срещу съди и те са били унищожавани. Става дума за страната на баските. Също е имало попълзновения срещу журналисти. Но в края на краищата правовата държава възтържествува. Необходимо е да има диалог, необходимо е да има и механизъм, защото колкото повече механизми действащи съществуват, толкова по-малко ще има подобни случаи. Господин Радев. <clears throat> Благодаря, господин председател. Уважаеми първи заместник председател Тимерманс, благодаря ви за ясната позиция за устояване на върховенството на закона във всяка една държава членка – Демокрацията и върховенството на закона са основни ценности на Европейския съюз и всички ние трябва да ги съхраняваме, пазим, зачитаме, разпространяваме, независимо дали сме политици или част от гражданското общество. За съжаление, последните години тези ценности са изправени пред изпитание. Стана очевидно, че сега съществуващи механизми за опазване на демокрацията не са достатъчни. Затова ние, членовете на Европейския парламент, призовахме за създаване на механизъм за демокрация и върховенство на закона. Европейската комисия бе призована да представи законодателно предложение за такъв механизъм до септември миналата година. Сега очакваме да предложите такъв механизъм през есента. Бихте ли споделили повече информация за готвеното от Европейската комисия предложение? И в този контекст бих искал да вземете под внимание – позицията на Европейския парламент, че критериите за оценка следва да са обективни, да се прилагат спрямо всички държави членки еднакво, без политически пристрастия, както и че е нужно сега съществуващи инструменти като механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, докладът на Европейската комисия за състоянието на корупцията, информационното табло и други да бъдат заменени с единен механизъм. Благодаря за вниманието. Thank you. I've got four left. If you could all please go under two minutes, I'd be very grateful. Uh, otherwise... Моля ви, а, за всички останали оратори, а, е, максимум а, е, три минути, за да може да има време за отговор. Госпожа Кенге. Благодаря ти, Клод. Благодаря ви, господин комисар. Чистото днес. В работната ви програма за 2018 година комисията подчертава един много важен елемент, именно това, че бъдещето на Европейския съюз зависи от способността да се защитават основните ни ценности, които ни обединяват – демокрацията, върховенството на закона и основните права. За нас е много важно върховенството на закона да се прилага в Европейския съюз. И така, моят въпрос към вас е, ще бъде ли амбициозно вашето предложение по отношение на резолюцията на парламента от 2016 година за върховенството на закона демок... и демокрацията и основните права? Защото трябва да се има предвид, че някои държави членки се държат изключително арогантно и егоистично не спазвайки решение на съда. След това, за дискриминацията. Има множество случаи на ксенофобия, расизъм и е, дискриминация, които виждаме ежедневно във всички държави членки. И затова не смятате ли, господин комисар, че трябва Европейската комисия да има един малко по- остър подход към темата? И така, още нещо за евентуална стратегия. Обърнала съм се вече към комисията. Стратегия срещу борба към афрофобията. Каква е вашата лична позиция по темата? Извинявам се, че се налага отново да повдигам темата Полша, но Вярвам, че може да се спаси върховенството на закона само ако ясно заявим позициите си по тази тема. И аз бих казал не само да ги заявяваме, на всички нива и в страните, в които се нарушава върховенството на, на закона, и в европейските страни, в различни европейски форуми, защото това е нашия съюз. Ние искаме всички тези ценности, върховенството на закона, демокрацията, правят на човека да се спазват. Проблемът е, че не се разбира, че има една споделена отговорност за стандартите. И всъщност тези политици, които застават за върховенството на закона е, в е, родните си държави, биват сплашвани а, е, или очерняни, или представени като предатели. Знаете, че има полски съдии, които редовно биват тормозени. А, и техните родители и, и, и, и, са съпругите им. И е, освен това има сплаш на журналисти. Е, ако е, правят публикации, които спазват, които защитават демокрацията. И така, е, можем да говорим за нещо като криза, за на страни, в които има такива проблеми. И въпросът е до каква степен има уязвимост в някои страни спрямо от такива нарушения. Мисля, че във всички тези страни голяма част от обществото всъщност иска демокрация. Хората искат демокрация, искат демократични стандарти и за това много се радвам, че тази парламентарна комисия подкрепи инструмента за европейските ценности, защото той е важен за гражданското общество и се надявам, че ще си сътрудничим добре, за да можем да направим така, че този инструмент да допринесе за функционирането на Европейския съюз. Благодаря. Господин Кастнер, моля ви, максимум две минути. Благодаря, благодаря ви, господин комисар. Ще се спра върху два момента. Първо, положението в Полша и Унгария. Напълно сте прав, като заявихте, че трябва да се отстояват върховенството на закона, независимостта и безпристрастността на съдилищата и че комисията трябва да се намеси. Но защо според комисията в Полша и в Унгария немалко граждани гласуват за партии, които сформират правителства, поставящи върховенството на закона под въпрос. Има ли някаква връзка между това и политиката на строга бюджетна дисциплина от миналото? Вероятно тази политика е довела до това хората да обърнат гръб на демокрацията, да гласуват за партии, за които демокрацията не е толкова важна. Какво следва според вас да предприеме комисията, за да подкрепи демократичната система в Польша, да подкрепи всички унези поляци, които излизат на улицата, за да демонстрират за независими съдилища? Вторият момент. Говорихме за корупцията и изпирането на пари. Подобни случаи на корупция и изпиране на пари нерядко биват разкривани от хора, подаващи сигнали за нередности. Миналата година Европейският парламент настоя спрямо комисията да направи нещо за защитата на тези хора. Какво е настоящото състояние по този въпрос? Господин Каса има думата е, благодаря, господин председател. Заместник председатели Тимерманс и останалите колеги ни припомниха, че последните е, няколко месеца е, загинаха двама журналисти. Бяха убити. За, и това бяха хора, които провеждаха журналистически разследвания на сериозни случаи на корупция. И други журналисти биват заплашвани по настоящен бизнеса се опитва да сплаща журналисти чрез съдебни дела а, а, е, и се опитват да, да сплашат журналистите само а, е, е, с огромните съдебни такси, които трябва да плащат. Това стана и с Дафна Галиция, случвало се и с други журналисти. Предложи се директива за защита на журналистите срещу този тип срещу този тип сплашване. Този тип практики са практики, с които може да се злопотребява срещу журналисти. И а, а, как, в комисията Либе обсъдихме а, на 23 януари е, заключенията от доклада за върховенството на закона? Каква е реакцията на малтийското правителство? Е, им, искам да задам и аз един въпрос. В, когато се случи нещо, както стана в Словакия, когато няма пълна яснота за това дали е, е, бил, са били включени държавни органи. Е, каква е вашата позиция? Смятате ли, че е добре да има право за защита на журналистите или трябва да се работи в контекста на основните права? как да се защитават хората. Какви, е, в коя сфера попадат тези проблеми? В областта на основните права или на защитата на журналистите? И това е основен въпрос, който ще ви бъде зададен. Нека да започна от последния въпрос, тъй като въпрос, на който много от вас се спират. На, когато обсъждате възможности, да се работи по проекта Закони за защита на журналистите от злонамерени съдебни дела. Е, трябва много да внимаваме да не надхвърлим правомощията си. Разглеждаме темата, трябва да се работи с съвета. Но в общи линии ми е доста трудно да отговоря на въпроса и Клод, а, така импромпто, защото от една страна трябва да бъдат защитавани журналистите, от друга страна трябва да се използват всички инструменти, с които разполагаме, за да може, когато има действително разследване, да не бъдат а, заловени само и, а, непосредствените инвеститори, извинете, извършители на престъплението, на убийството в случая, а, всичко, което е довело до това убийство, дали има връзки с корупция и прочие, и да се включат Европол, Европол, Грето, Греко на съвета на Европа. И е, трябва да кажа това незабавно. Мисля, че не е, е че няма никакъв проблем да е, работим заедно с инструменти на съвета на Европа. Ако можем нещо да направим сами от, а, със собствените си ресурси отлично, но ако то вече е свършено от експерти, да кажем, като експертите в Венецианската комисия, защо трябва да се дублират усилията? А, заключенията на Венецианската комисия са изключително висококачествени и се уважават в цяла Европа. И така твърдо вярвам, че трябва да организираме инструментите си така, че е, да разполагаме с достатъчен набор на средства. Няма нито една държава членка, в която да няма проблеми с организираната престъпност. Няма нито една държава членка, в която медиите поради политически или економически контрол или поради други проблеми да не могат да бъдат ограничавани в своята свобода. И за това, когато говорим за една по-обща рамка за върховенството на закона, можем да включим една по-обща резолюция. Е, не става дума само за държавите членки, които бяха споменати тук днес. Става дума за една обща тема, която засяга всички държави членки. И мисля, че силата ни ще се увеличи, ако има хоризонтален инструмент. А, за това, ако имаме по-хоризонтален подход, силата на аргументите ни ще е, бъде увеличена. И няма нито една държава членка, която да е напълно безпроблемна. Председателят, е, поради въпросите е, за Малта и Словакия, и ние също си вършим работата. и Настояхме да има съвместен разследващ екип е, в контекста на Европо. Европол, за да може да има и а, покритие на фактите навсякъде. знам, че колегите работят по тази тема и исках да подчертая пред вас, че си вършим работата. Отлично. И е, за да а, бъдем справедливи е, спрямо тези две страни, и двете страни са поискали и получили международна подкрепа и са я приели. приели са националното сътрудничество и с някои национални органи, като Скотланд, Ярд и други, или пък в контекста на Европол, Евроюст и други. Така само ставаме по-силни. Знаем, че организираната престъпност много добре разбира ползите от вътрешния пазар организираната престъпност може би е най-добре функциониращия стопански оператор на вътрешния пазар. И за това онези, които се борят срещу нея, трябва да действат на цялата територия на вътрешния пазар, иначе просто няма как да спечелят. Затова правоохраняващите органи трябва да си сътрудничат и трябва да се задълбочи доверието между тях, да се засилят добрите практики, и това да е така навсякъде в Европейския съюз и това е тясно свързано с върховенството на закона. Това ме води до въпроса за медиите в един по-общ план. Когато започнахме началото на това невероятно приключение, което започна за мен в края на 80-те години, когато излязох от университета, един от моите състуденти каза, една от моите състудентки каза, ем, ем, може един ден Германия да се обедини. И всички се изсмяха и се пускаха шегички от сорта на толкова обичаме Германия, че има две Германии. А вижте сега как се развиха нещата. Обаче проблемът е, че е, движението не е непременно линейно в една посока, защото се сблъскахме с кризи. Економическата, банковата, миграционната, терористичната криза. И е, също е, реакции на масова заблуда сред някои части от населението, без особено преценяване на фактите. Как можем да а, противодействаме? Това е въпросът. А, при положение, че се прилагат такива практики. А, и за това трябва да се справим с един по-общ въпрос, а, който не знам дали е свързан с а, бюджетните ограничения, но със сигурност а, е свързан с кризите, хората, които са обърнали гръб на бъдещето, защото мислят, че нямат бъдеще и по някой път се изкушават от представяни им образи на миналото, на някакво национално развитие, е, е, величие, ксенофобията се увеличава, расизмът се увеличава, омразата към различните се увеличава нещо, което върви противно на всичко, което сме градили десетилетия наред в Европейския съюз. Разбира се, с удоволствие ще се спра и на конкретните въпроси, обаче исках да опиша пред вас моята позиция за комплексността на ситуацията и за големите предизвикателства към нашия начин на живот. Твърде много, в твърде много ситуации политиците казват – а, медиите могат да ми навредят, могат да загубя изборите, я да видя не мога ли малко да ги посплаша, малко да ги убедя да се ограничават и въобще да използвам някакъв начин да ги накарам да не публикуват отрицателни публикации за мен. А да не говорим, че има и всевъзможни злоупотреби с социалните медии, при които такива кодекси на поведение, които следва да се прилагат при журналистиката, не се прилагат. Това са едни от основните предизвикателства. А същевременно без независими медии демокрация не е възможна. Може да има демократура. Нещо като това, което се случва в Русия. Гласува се, създава се някаква представа за демокрация, но реално не може да се каже, че има такава. Не може да допуснем Европа да се подхлъзне в същата посока. Затова уважението към онези, които са загубили изборите, е отрешаващо значение. Вашият политически опонент е опонент, не е смъртен враг. И не може да се е, да, създават, създава култура на отмъщение, от черняне. Не може властта да а, а, прибягва към а, на онези, които са несъгласни с нея и да ги нарича врагове на народа или предатели. Това са думи, към които не е допустимо да се прибягва. Защо всъщност се стига до това? Ами защото това са политици, които сами се боят, че може при следващите избори да загубят и тогава те да се озоват от другата страна и те да бъдат атакувани от властта. А, всъщност, аз като преживявам много избори, някои от които сме губили, други сме печелили, си давам сметка колко е важно да има уважение към опозицията. След това, за евтаназията, ако има случаи на нарушение на правилата за евтаназия, наказанията в Холандия са изключително строги. И затова, господин Юрек, ако аз отида в Полша и кажа, а, че а, въпросът за бортите е важен, вие веднага ще ми кажете, я да си мълчите. Добре. Има, има национални компетенции. В такъв случай аз просто трябва да се оповавам на силата на полските жени, че ще успеят на национално равнище да се преборят за своите права. Но точно както действително Европейската комисия няма компетенции във въпрос, по въпроса за абортите, по същия начин тя няма компетенции по въпроса за евтаназията. И за това не е нейна работа да се меси ам, на Холандия. Но аз съм твърдо убеден и много добре познавам а, нормите там, че ако има нарушение на правилата за евтаназията, нарушенията наказанията са изключително строги. Ако има някакви съмнения някъде за върховенството на закона, винаги може да погледнем със съмнение и за това как се харчат там европейските средства. Преките плащания и всички други плащания. Същевременно, от правна гледна точка, е много трудно да се формализират нещата, защото действията, санкциите, които искаме да предприемем, изобщо действията, трябва да са пропорционални на проблема. И не може да се търгува. Да кажем, ако вие не проявявате солидарност в тази област, ние пък ще ви вземем пари в другата област. Не е коректно да се подхожда така. Същевременно, ако в дадена държава разходването на средствата не е гарантирано, че ще бъде съгласно върхов... правните норми, т.е. че има проблеми с върховенството на закона, тогава не виждам защо да се прехвърлят допълнителни европейски средства към тази държава. И тук призовавам всички държави членки да се присъединят към Европейската прокуратура, защото тя е много добър инструмент за защита на правилата при е, разходната на европейски средства. И още нещо. Ако не искате да работите с Европейската прокуратура, може да си помислим дали, да сте, дали е, е разумно а, вашата страна да е част от европейската система за предоставяне на финансова подкрепа в различни области. И още нещо за съдебната система. Националните съдии са европейски съди що се отнася до тяхната грижа за прилагането на достиженията на европейското право на националната територия. Ако има каквито и да било съмнения за независимостта на функционирането на съдебната система в дадена държава членка, това означава, че е застрашено и приложението на европейското право. И всеки национален съдия, всеки магистрат на национално равнище трябва да има абсолютно безпрепятствен достъп до съда в Люксембург. Заявявам това твърдо и убеден. Беше повдигнат въпър... и въпроса за действията спрямо Унгария. Нека да бъда съвсем ясен. Не споменах Унгария в началото, в началото си изявление. Поменавал съм я предходни пъти. Е, има някои е, дела в съда за миграцията, за върховенство, е, за висшето образование, за действието на неправителствените организации и за някои норми в областта на закрилата на беженците. И по тези дела ще продължим да работим и в тези области. Също времено обаче искам да направя един коментар – и за политическата култура. Не всичко може да се реши с съдебни дела. Въпросът е как се говори в страната за... Е, как политиците говорят едни за други, как говорят за различните хора от различна раса, от различна вяра, за това как говорят за различните институции, как говорят за европейските институции. Всичко това влияе на върховенството на закона, влияе на демократичността на обществото. И за това е много важно да се обсъдят всички тези въпроси открито с унгарското правителство. И много внимателно разглеждаме така наречения закон антисорош, защото е много важна тази тема. И исках да го кажа ясно и твърдо. По въпроса зададен от госпожа Ернст. Дали са достатъчни договорите? Аз мисля, че дадох един по-широк отговор на темата. То е нещо като футболен матч. Ако и двата екипа решат да не обръщат никакво внимание на рефера, тогава върховенството на закона се срива. Просто е част от върховенството на закона да се спазват договорите. И ако има случаи, в които има не спазване на договорите, и има процедура за нарушение и съдът се е произнесъл, тогава има задължение за спазване на решението на съда. И е, трябва да сме много внимателни, ако се нарушава върховенството на закона, не се застрашават само една-две области, застрашава се тъканта на Европейския съюз. Uh, Брексит и прилагането на хартата на основните права. Както знаете, комисията, наред с парламента, отстоява категорично правата на европейските граждани, били те британци или не. Брексит ще бъде едно много тъжно, трагично, според мен, събитие. Ако той доведе до урязването на правата на гражданите, така както действат в момента, последиците ще са още по-катастрофални. Ще трябва да гарантираме спазването на хартата на основните права. Ако има някои противоречия, включително и с други документи, ще видим какво ще можем да направим, за да насърчим спазването на основните права. Госпожа Гомеш се спря върху някои много конкретни въпроси в Малта. Не мога сега в момента да ви дам отговор, тъй като въпросите ви са много конкретни, засягат определени лица и събития. Мога само да ви уверя, че ще продължим да работим с компетентните органи в Малта. Наскоро говорих с малтийския министър-председател, когато той бе тук в рамките на среща на върха. Разговарях също така и по време на съвета по общи въпроси с министра на външните работи на Малта. Продължавам да проявявам настойчивост спрямо Малта. Настоявам за сътрудничество от нейна страна. По въпроса за така наречената бяла книга, представена от Полша. Тя съдържа позицията на полското правителство, бе предоставена на нас, на всички държави членки, стана и обществено достояние. Бих се радвала, ако представители на обществеността, заинтересовани страни, излязат спрямо нас със своята позиция. Искаме да видим как реагират хората, да получим информация от тях. Вече няколко държави членки реагираха, казаха да, упоменати сме в тази бяла книга. Нека ви изложим своята позиция. Това е добре, ако в дебата се намесят повече гласове, то ще бъде информирана по-широката общественост в Европа. Ще трябва да могат да реагират всички, които са засегнати от тази бяла книга, включително и държавите членки. Ще продължа да работя активно с компетентните органи в Полша. Изтекоха трите месеца. Сега очакваме повече разяснения от полското правителство. Аз съм вечен оптимист, оптимист съм и в случая. Надявам се, че ще можем да решим проблема. Обръщам се към поляците сред вас. В крайна сметка, онези, които действително могат да решат проблема са самите поляци. Ние можем да им помогнем, можем да поставим някакви ограничения по отношение на полското правителство, да настояваме то да спазва върховенството на закона. Но нещата се свеждат до установяването на демократична култура. В крайна сметка поляците ще определят бъдещето си. Те ще решат дали да тръгнат по същия път като други държави членки или да поемат по свой път Наистина искрено се надявам, че Полша ще продължи по общия ни европейски път, че ще работи за общото ни европейско бъдеще. Не мога да си представя един проспериращ, сигурен Европейски съюз, ако между нас все повече се задълбочават различията. Надявам се, че в крайна сметка ще решим въпроса с Полша. Работим и по въпроса за подаващите сигнали за нередности. Много скоро се надяваме да излезем с предложение. Говоря с колегите си по въпроса. Заемаме в голяма степен предвид и позицията на парламента, както и на други заинтересовани страни, сред които е и съветът на Европа. Ще трябва да видим и какви са действащите нормативни уредби в държавите членки, както и насоките там. Говорих по въпроса за надигащите се расизъм и ксенофобия. Във връзка с това, според мен е изключително важно да покажем, че имаме решение на проблема с миграцията и бежанците. Този въпрос няма да бъде решен просто е така от днес за утре. Въпросът ще е на дневен ред в продължение поне още на едно-две поколения – Може ли наистина да смятаме, че като очертаваме отново граници и строим огради, ще можем да решим въпроса? Ако мислим така, то ще настроим европейци срещу други европейци. Ще стигнем до положение, при което ще се наложат идеите на Тръмпа. Именно ако ти загубиш, аз печеля и ако ти спечелиш, аз губя. След две унищожителни войни стигнахме до извода, че можем да просперираме единствено ако съседите ни просперират, че можем да напредваме ако съседите ни отбелязват напредък. Ако загърбим тези идеи, ако смятаме, че една държава може да е силна само ако съседна на нея държава е слаба, ако заложим на идеите на Путин, а именно ако сеем хаос в други държави, то можем да зачертаем Европа. Можем да сложим черта също така и на просперитета и на Европейския съюз. А що се отнася до миграцията, можем да решим проблема единствено и само заедно. Можем да го решим заедно ние, европейците. Не бива да се поддаваме на погрешната представа, че ще решим проблема градейки огради между държавите членки. Затова нека работим по дъблинския механизъм, както и за по-силна охрана на външните си граници. Но нека преди всичко не забравяме за човечността, нека се изправим пред расизма и ксенофобията политиката в Европейския съюз. Съжалявам, че отнех толкова много от времето ви. Благодаря. Thank you, colleagues, for um, your eloquence and brevity. If you could just hang on for one second, we'll... Нека ви дадем една секунда, за да излезете и ще преминем към следващата точка. Договорихме се миналата седмица от името на нашата комисия да излезем с проекто резолюция за организациите на гражданското общество в държавите членки, подкрепата за тях. Ако имате още няколко минути, нека обсъдим това много важно предложение. На 9 април ще се гласува в комисията Либе някой иска ли сега да направи бърз коментар? Господин Бони. Thank you very much, Claude. Uh, I think that uh, this is a very good continuation of our earlier discussion. Мисля, че това е едно много добро продължение на вече проведените до тук дебати днес. Господин Тимерманс каза, че в крайна сметка всичко зависи от нагласите в държавите членки от това как използваме демокрацията, как отстояваме върховенството на закона, доколко сме готови да градим ценности. В много политически групи се водиха тези разисквания, обсъждаше се въпросът за ролята на организациите на гражданското общество, за това как те могат да подпомогнат развитието на демокрацията, учредяването на демократични системи, основаващи се на участието и да допринесат и за отстояването на ценности. Направи изложение и Агенцията за основни права на Европейския съюз. От това изложение стана ясно, че се ограничават в работата си организациите на гражданското общество в Европа. След всичко това се стигна и до идеята за подготвянето на въпросната проекторезолюция. Защо е важно да излезем с такава резолюция? Защото трябва да подпомогнем организациите на гражданското общество, за да се установят демокрация, върховенство на закона и Система, даваща възможност на гражданите да участват в политическия и обществения живот. Е, че има някои инструменти за създаването на такава основа, но по данни на някои институции, като например економически и социален комитет, тези инструменти не са достатъчни. Затова е необходим друг специален инструмент. Назовали сме го европейски инструмент за ценности. Трябва да обсъдим предложението за създаването на такъв инструмент сега, докато се водят разискванията и за многогодишната финансова рамка. Комисията по бюджети излезе със своя доклад. В този доклад, по този доклад, извинете, са внесени изменения от различни политически групи. В точка 85а се съдържа препоръка в този доклад за учредяването на Европейски фонд за демокрация с цел по-широка подкрепа за организациите на гражданското общество, работещи в областта на демокрацията и правата на човека. Предложението е този фонд да се управлява от комисията. Много е важно да има такъв инструмент за пряко финансиране – на европейско равнище. Разбира се, ще трябва да се вземат предвид и много други финансови аспекти, но е важно според мен да има такъв общоевропейски инструмент за финансиране, управляван от комисията. Трябва да се постави акцента върху организациите на гражданското общество, най-вече на местно равнище, тъй като те се нуждаят от силна подкрепа. Политическите групи, както казах вече, обсъдиха този въпрос. Той е важен за всички нас. След разискванията по тази резолюция по време на пленарната сесия, мисля, че Резултатите от тези разисквания могат да бъдат взети предвид и при преговорите за многогодишната финансова рамка. Мисля, че така наистина ще можем да подкрепим гражданските общества в Европа. Много търпеливи бяхте до сега, няма да удължавам ненужно дискусиите. Координаторите взеха решение да продължим работа по този въпрос миналия петък. Всякакви действия в посока към създаване на механизъм за ценности ще са добре дошли. Моля групите да обсъдят бързо въпроса, тъй като срокът е много кратък като за резолюция. Само до 9 април. Хелга и Биргит, моля да бъдете кратки. Благодаря, господин председател. Колеги, няколко думи по предложението на господин Бони. Моята делегация подкрепя призива за зачитане на основните ценности, но имаме някои резерви във връзка с това предложение – някои неправителствени организации твърдят, че има проблеми с демокрацията в Европа, само защото някои избиратели правят своя избор, който е по-различен, по-различен от това, което се харесва на федералистите в Европа. Но не би ли трябвало в една демокрация да има възможност за да израз на всякакви гледни точки, без намесата на компетентни органи или НПО. Ако се създаде такъв инструмент, според мен, то ще се създаде структура за упражняване на контрол. Може би гражданите ще разглеждат тази мярка като проява на политическа коректност. Да, съгласна съм, че трябва да се борим срещу ксенофобията, но не трябва това да измества на заден план въпроса с миграцията. Факта, че надигат глава популистки и ксенофобски партии показва, че Европа не прави това, което трябва да направи, именно да стимулира заетостта, да гарантира сигурност и да се справи с миграционната криза. Ако Европа иска наистина да има допълнителни ползи за гражданите и то не са необходими подобни допълнителни инструменти. Нека не вземаме решението тук в парламента прибързано. Много дълго говорих, но наистина исках да кажа това, което казах. Благодаря ви, че ме изслушахте. Бирките. Благодаря, Клод. Десет минути имаме и аз няма да ги взема всичките. но искам да кажа следното. Подкрепям думите на Майкъл, ние го обсъдихме в заседанието на координаторите. Да, и както каза господин Тимърманс, ако говорим за демокрация и върховенство на закона, някои неща могат да се решат с закони и съдебни решения. Но демокрацията и върховенството на закона са част от живота. Въпрос е каква е нашата позиция към тях, как ние ценим демокрацията, как насърчаваме гражданите да използват своите демократични права. Подкрепата на демокрацията е и социален въпрос. Ако е, хората смятат, че е, техният живот е, не представлява интерес за мнозинството или за управляващите, защо да ходят да гласуват? А гласуването е част от демокрацията. А, понякога не е въпрос само до управляващи. Трябва да има и независими разследващи медии, е, опитни неправителствени организации, които да дават съвети, които да очертават какво пропускаме в политическата си работа. А, необходимо е и да обсъдим въпроси като, например, как да решим кои неправителствени организации да получат парите? Кои са критериите? Какви послания изпращаме към страните членки? Те имат своите отговорности, ние само добавяме към тях. Трябва да се намери решение, защото е необходимо това да стане. И е, има и някои практически въпроси. Ако ще се прави нов инструмент, а не е, да променяме някой съществуващ с цел на настоящото занятие, много интересно е, че ние в момента трябва да сме наясно, че не само заради Брексит бюджетът ще намалее. Освен това, много пари отиват по много различни теми за контрол на границите, сигурност и отбрана. Всички мерки за сигурност, регистъра за пътнически данни и други, които струват милион евро, милиони евро и все още не действат – Та, много неща предприемаме, а бюджета си остава все така малък, така че трябва да се намери решение. Затова идеята ми е не да, се, да не подкрепяме НПО, а по-скоро да упражним повече натиск на страните членки или да внасят повече пари в европейския бюджет, или да измислиме нещо друго. И според мен това не е въпрос на комисията Либе, господин председател. Съжалявам, че го казвам. Това е тема на комисията по бюджетите. Освен това, нека да видим какво се прави за данъците. Всички плащаме данъци, бизнеса също. Нека да мислиме и за данъка върху финансовите транзакции, за да има допълнителни средства. Мисля, че това са някои така от основните теми. Като цяло аз съм за подкрепата за НПО. Освен това, така, има призиви да се спре дейността на някой. Благодаря ти всъщност отразяваш и положителните аспекти на тази идея, но също и колко сложна е тя. Координаторите осъзнават това, много работа е свършена. Господин Бони организира много заседания, обсъждания. И действително доста колеги изказаха подобни схващания – ако мога да кажа само, да, темата е сложна, но трябва да действаме. Тук е, става дума за политически механизъм, естествено има и бюджетни изменения. Измерения, извинете. Целта е да създадем един политически механизъм. Нека да се опитаме да направим възможно най-доброто и да стигнем до резолюция. Поне такова е моето мнение. Независимо от е, изразените притеснения на Хелга и ЕКР. Това, разбира се, ще се отрази и на дискусиите. Смятам обаче, че ще можем да намерим мнозинство за решение за приемане на резолюцията. Съвсем накратко, да, да, съвсем накратко. Благодаря. Благодаря за изказаните мнения. Темата действително е много важна. Трябва да си представиме и положение, когато подобни действия ще са против демокрацията. За това трябва да обсъждаме нещата, не да влизаме в противоречия трябва да се подкрепят най-различни организации, които са готови да влязат в диалог с различни групи, предприятия, институции, организации. Напълно съм съгласен с така очертания проблем от Биргит. Да, проблем с бюджета има. Но сега е момента, когато ще се обсъжда бюджета, затова е време да поставим и нашата тема. Нека да кажем на комисията, че сме готови да дискутираме как да се организира един подобен механизъм за прозрачността, ясността, за неговото функциониране. Това ще е нашия принос за бъдещото сътрудничество с комисията, за това да се намери едно оптимално решение. Добре, благодаря. Да, Биргит, извинявай за коментара. Понеделник в Страсбург е така. Нека да кажа, действително аз очертах проблема с бюджета, но искам да кажа, че се чувствам отговорна, защото парите трябва да дойдат от някъде и каквото решим, ние трябва да сме отговорни за решенията си. Та трябва да сме наясно, че ще има проблеми и няма да съм щастлива, ако получим пари за НПО, но тези пари се вземат от някои други важни а, програми, важни за нас. Да, да, да. въпрос е много по-сложен, отколкото изглежда. Добре, ще, се, ще обсъдиме въпроса на срещи на политическите групи. Ще чуем какви са вашите мнения и е, успех на докладчика. Това е, е, това ни е срока. Ние се съгласихме с него, да но да го спазим. Благодаря за вниманието, колеги. Абсолютно високо оценявам присъствието ви. С е, което приключваме заседанието.